So, ladies and gentlemen, are we ready to begin our afternoon meeting? Дами и господа, нека започнем следобедното заседание. Мисля, че сте готови. Our next point in the agenda. Следващата точка в дневния ред е размяна на мнения с господин Питер Мелби от ЕСПОН. Това е Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране и устройство. Идеята е, че тази мрежа разпространява знания за политиките и стратегиите. Имаме териториална стратегия за 2015 година за дългосрочната перспектива. Целта е да се помага на авторите на политики, като нас, да се помага вземането на дългосрочни решения за европейските региони и градове. Днес ние ще говорим за работата на ЕСПОН, ще разменим мнение с господин Питър Мелби, първо ще го изслушаме, след което ще направим своите коментари и ще отправим въпросите си. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вашата комисия за поканата. Мисля, че това, което ще представя е много интересно проучване, резултат от доста труден проект. Предизвикателството е свързано с дългосрочните съображения, разработването на различни хипотези и стигането до политическа визия. Знам, че вашата комисия се интересува от дългосрочните политики, от бъдещето на европейските територии. За това и проектът сигурно ще ви е интересен. Надявам се да предоставя ключовите резултати. На първо място, нека кажа няколко думи за началото – По програмата ЕСПОН имахме няколко проекта. Всички страни, които участваха в мрежата за 2013 година, отправиха искане за това проучване. Принципно Настояването беше да се опитаме да погледнем напред, да разработим хипотези, тъй като беше ясно, че Европа е изправена пред важни предизвикателства, някои от тях свързани и с бежанската криза. Всичко това естествено има своето отражение върху начина на конфигуриране на регионите, тяхната промяна. Ето защо трябваше да се очертае дългосрочната перспектива и ние бяхме помолени да очертаем референтната рамка, която да се използва от авторите на политики на различни нива, както и авторите на отраслови политики – Разбира се, при такива дългосрочни проучвания е необходимо да се отчете, че трябва да се изработи и план за действие, да се формулират препоръки. Това също беше елемент при разработването на проекта. Вече сме представили неговите резултати. Готов съм да обобщя ключовите послания, но принципно трябва да кажа, че дългосрочното мислене за европейските региони привлече и интереса на държавите членки на 26 и 7 ноември – в Люксембург ще се проведе неофициална министерска среща. Това е в контекста на люксембургското председателство. Ще бъде разгледана тази визия за бъдещето с различните й етапи. Визията, разбира се, ще се изпълни, ако има диалог и участие. Ще видим и какви ще бъдат заключенията на Люксембургското председателство. Нека започна с нашия проект. Ние избрахме класическата методика на планиране. Тук може да видите и диаграмата, която я иллюстрира – Принципно имаме една базисна хипотеза, оценка на актуалното състояние. Знаете, че винаги се разглежда хипотезата, при която не се прави никаква промяна, няма нови политики. Това е вашия референт. В този случай разработихме три альтернативни териториални сценария. Казвам териториални, тъй като в бъдеще е, тук може да има инвестиции, различен микс от политики и инфраструктура на европейската територия. По-нататък ще обясня какво имам предвид, но на първо място ние разгледахме работата за развиване на метрополиите. Сигурно знаете, че проучването на ОИСР показва, че ще има економики на агломерацията. Градските мрежи може би ще бъдат второто ниво в различните държави ние трябва да работим за развитието на по-малките и средно големите градове, така че те да не изостават. Ако погледнете диаграмата, виждате, че тя е под формата на хвърчило. Ето това е визията, тя е в средата от едната страна са големите метрополи, от другата страна са градските мрежи и не на последно място са тези политически пътеки, както сме ги нарекли. С други думи, вие определяте визията и след това поредицата от политически стъпки за нейното изпълнение – Сега нека премина към трите хипотези, които разработихме. Първо, базовата хипотеза. Имайте предвид, че това, което представям като резултати, беше разработено от многонационален екип – те използваха специалисти и от иконометрията. Ето за това ние представяме не само качествена разработка, но и множество количествени данни. Но виждате този базов вариант, а именно Европа, която се развива с микса от политики, които имаме по-настоящем тогава БВП може да се вдигне с 1,89%, но ще остана 44 региона, които не могат да постигнат и 1% растеж. Ясно е, че това води до огромен дисбаланс, както и големи усилия дори за да се запази актуалното състояние. След това преминаваме към нашите альтернативни сценарии. Нека разгледаме първия с метрополиите. Аз няма да навлизам в подробности, но основните елементи се опират на нашето желание да опишем как се помага на териториалното развитие, чрез политически решения. Има 76 европейски метрополии на растежа, тъй наречените мега. Те трябва да бъдат приоритетни, да се работи по научно-развойна дейност на високо ниво, дистанционна инфраструктура, мрежи, глобални магистрали – както и интегрирани транснационални економически зони. Всичко това в името на участието на световния пазар. Този сценарий може да видите представен нагледно на картата в ляво. Това ще бъде резултата при един подобен подход към европейските територии. Това ще бъде и въздействието. Нека разгледаме следващия сценарий, а именно да се работи за развитието на градовете от второ ниво. Да се работи с отделните държави, това са 261 града – в които може да се инвестира. Отново виждате териториалния отпечатък на диаграмата, той е по-балансиран, обхванати са повече от далечните краища на Европа, виждаме едно по-положително развитие. Третият сценарий е развитие на малките и средно големите градове и на изоставащите региони. С други думи, децентрализиране на въздействието. Разбира се, интересното е да се сравнят тези три сценария, да видим какви са разликите. В проекта имахме развитие до 2300 и съответно до 2050 година. Ако разгледаме хипотезата до 2300 година, тя е най-интересната за нас – е, виждаме следното при сравнението. Моделирането като част от проекта показва, че развитието на метрополиите и на мрежите от градове от второ ниво би довело до същото економическо развитие. Другите сценарии, например С, е малко по-назад. И хипотеза Б е всъщност тази, която води до най-голяма конкурентоспособност и кохезия. В този случай регионалното многообразие е малко по-изтласкано назад. Но така или иначе нас не интересуват и заключенията в по-дългосрочен план. До 2050 година виждаме, че в този вариант економическия растеж не е съществено повлиян от нито един от тези три варианта. Това всъщност дава голяма свобода на авторите на политики – защото в този случай се оказва, че Европа няма да пострада в своята конкурентоспособност, ако се избере различна референтна рамка за развитието на територията. Ако се избере една структура с повече опирни точки. Това е ключовото послание от проекта – Както виждате, резултатът до голяма степен поставя под въпрос и някои от проучванията на ОИСР. Настояването, че трябва да се развиват районите на метрополиите, които са от ключово значение. Това може би е вярно за Европа, но, както виждаме, трябва да се направят някои уточнения. С други думи, едно такова заключение не бива да се следва абсолютно категорично. Ето това са резултатите, за които говорих, и възможното развитие на европейската територия. В момента имаме доста голяма териториална концентрация но всъщност може да се помисли и е, за економически растеж от друг тип, така както ще ви го покажа. Съответно, периода 2020 до 30 година и след това до 2050 година. Ще видим и резултата от сътрудничеството на Европа и страните в съседство. Всичко това всъщност определя и бъдещата визия. Тя беше разработена възоснова на тези три хипотези – ние се опитахме да я впишем в това ветрило, което ви показах на диаграмата първоначално. Принципно тази визия трябва да отвори Европа, да я направи полицентрична, което означава следното. Защо тя е отворена? Защото имаме глобална свързаност – Европа не може да изостава от световното развитие, ако иска да бъде водеща сила. Необходимо е и да се работи с съседните региони. Това всъщност разширява териториалния контекст и води до концентрация на различни политики и дейности. Ние се водим от класическите политики, но и от идеята за една по-балансирана градска структура. Всичко това трябва да има положително въздействие върху економическото развитие, да даде резултата от потенциала на този микс от политики – По всяка от тези цели могат да се дадат още подробности, аз нямам достатъчно време да го направя, но ето ако погледнем глобалното свързване на Европа, тук има доста въпроси, които би трябвало да се разгледат. Например, отварянето на европейските пазари, увеличаването на ефективността на транспорта, на различните връзки за превоз на стоки и товари в Европа. Може да се помисли и за трансевропейската електрическа мрежа, работата по различни възобновяеми енергоисточници – както и развитието на градовете от второ ниво. Всъщност, преди, преди кризата в много от европейските държави тези градове от второ ниво отбелязваха най-голям растеж. Тази тенденция се промени след 2008 година, но очевидно тук има потенциал и той трябва да се използва. Необходимо е, разбира се, да се работи с региона, но да се обърне внимание и на града, да има един обхватен подход. Това се налага и от ситуацията с бежанците. Необходимо е да си дадем сметка, че бъдещите поколения сигурно ще имат други предпочитания спрямо градовете. Това също трябва да се отчете при дългосрочното планиране. И като предпоследен слайд, нека ви покажа какво е бъдещето на Европа. Отляво виждате тази мозайка от различните стратегии, различните дългосрочни планове – в различните части на Европа. Ето това е картината. Ако се набере политическа скорост да се направи промяна, то ще видите резултата, представена диаграмата дясно. Може да няма еднакви приоритети и политическия избор да е по-различен, но това би трябвало да е резултата. Да направим тези места привлекателни. Това исках да ви кажа. Разбира се, аз съм донесъл със себе си и три документа. Единият от тях в ляво е ключовия документ – той е отпечатан и в него се съдържа най-важното, както и са изброени нашите доводи, които обославят тази териториална визия. Има още два документа, те са дадени тук в дясно и ляво. Те всъщност дообясняват доводите за различните сценарии. Може би няма екземпляри за всички в залата, но тези, които се интересуват, могат да си вземат и разбира се, винаги могат да получат и още. Това е моят увод. Надявам се, че проектът ще продължи да вдъхновява държавите членки. Благодаря. Благодаря за представянето. Разполагаме с копия, надявам се, за всички членове на комисията. Ако имаме нужда от допълнителни, ще си ги набавим. Благодаря. Колеги, имате думата. Questions, uh, Въпроси? Коментари? For... Господин Ван Нистелрой. Благодаря, много интересна информация. Вие казахте, че ще ни отворите очите и наистина така и се случи. Става дума за различните възможности за избор и най-вече свързаните с градовете или от смесен тип Много балансиране е отговора, което е изненадващо. Метрополисите, според мен, трябва да водят при развитието, но това не излиза точно така. Но нещата звучат интересно. Хубаво, е, че има такива дебати макар че не знам дали има една визия за цяла Европа. Държавите членки имат правомощия, говоря за териториалното устройство. Дори с писмото на камера нищо не се променя. Нещата са такива, каквито са по-настоящем. Това е Комисията за регионално развитие и ние можем да отбележим, че и при последните години на кризата има неравно участие в економиката на различните територии и по-голям баланс не се постига. Кой тип ще бъде по-уместен за териториалния баланс? Чисто економически в цифри казахте, това няма да сработи най-добре. Но ако погледна нашите цели в политиката за сближаване, за балансирана Европа, <clears throat> една Европа, която да може да излезе напред в глобалната економика, коя от хипотезите според вас е, трябва да предпочетем? Това е основният ми въпрос. На заседание на съвета се забелязва все по-голям интерес към териториалното устройство. за да свържем всичко това с транспорта и тези мерки или мерките от този тип. Къде представяте тези резултати в Европейската комисия? На какво ниво се приемат? Пътувате из отделните държави? Как се разпространява информацията от ЕСПОН? Последната половин година ще може ли, извинете, следващата половин година ще можем ли да намерим информация? по въпроса и да се срещнем с хора, които са запознати с вашия доклад. Как общувате чисто политически с градовете, така, Европейския съюз? Thank you, Mr. Albrecht. Благодаря, господин Олбрихт. Yes, <coughs> it's, this is very interesting and uh, I think it should много интересен документ, трябва да се изчете внимателно и да се анализира. Това е свързано и с дебата за бъдещето на политиката по сближаване. Ако предвид тези три хипотези, мегаградове и региони, което е нещо много интересно, и трите хипотези подчертават ролята на градовете. Това е много интересно. Дори така наречените региони пак се занимават с градове, средно големи градове. Означава ли това, че според вас цялата регионална политика и е политика по сближаването, волю-неволю, но все пак волю за голяма част от нас, ще бъде по-съсредоточена върху растежа на градовете и връзките между тях мегаградове, столици, други градове и така нататък. Ако това е така, това означава, че Европейският съюз се нуждае от политика за градските региони. Днес имаме регионална политика, която все повече се занимава с градовете. Може би упростенчески подхождам, но така изглеждат нещата. Втория въпрос е за териториите над 1, над 2, над 3 и така нататък. Днес имаме натрупване на данни и класифициране на региони, най-вече по над 2. БВП е единствения критерий. Като погледна тези три хипотези, мога да кажа, че най-приложимата най е Б, над 2. Това означава, че и над 3 може да бъде интересна, но най-интересна за бъдещето е над 2. Ще предложите ли нивото над 2 и столиците са в НАЦ-2, между другото. Та ще предложите ли това да е нивото, което да е най-удобно за политиките в бъдеще? Или смятате, че ще се падне на ниво над 3? Целият дебат за териториалното сближаване е свързан с това, как това сближаване може да бъде... Това е много интересно над две не е нещо, което е обичайно и не е, може би, най-подходящото. Прав ли съм? Втория въпрос, всъщност третия въпрос е свързан с регионалните политики. Благодаря. Thank you. Thank you very much, Mrs. Bresso. Благодаря, госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. Първо ще кажа няколко общи забележки, след това ще задам един въпрос. Когато насърчаваме развитието на градовете, особено за тези, които говорихте вие, според мен има една най-общо казано схема, която е моноцентрична, т.е. около столиците. Да. Тази схема до известна степен съответства, да речем, на Франция, но не съответства по никакъв начин на настоящото развитие и бъдещото развитие на моята страна. Аз съм економист и зная, че економическото развитие на Италия с изключение на Пиемонте, моя регион, е около Милано – Тоест, отстоянието от Милано дава економическото развитие на региона. Тоест, нищо не се сръточава около Рим, столицата на страната. Така че това не съвпада нито с бъдещето, нито с миналото на моята страна. Няма как да стане това. Ние имаме полицентрично развитие в Италия и от тях радиира развитието. Мисля, че нещо аналогично можем да кажем и за други държави, които познавам до по-голяма или до по-малка степен. Така че всичко това, което е съсредоточено в столиците, е нещо опасно, защото особено при кохезионните фондове, посредством политиката за сближаване, се подсилва ролята на столиците, които съсредоточават върху себе си ресурсите и създават вътрешни различия в отделните държави. А идеята на цялата политика за сближаване е да сближи регионите т.е. да няма разнобой между развитието на регионите. Отделните държави могат да имат отделно развитие, по-силно или по-слабо, но вътре в страната трябва да има известно еднообразие. За това смятам, че е добре, разбира се, да говорим постоянно за градовете, но е хубаво системите да са полицентрични, а не моноцентрични и да не го си мислим, че всичко се съсредоточава в столицата на съответната държава. След това на второ място в Европа говорим за макрорегионалните стратегии. Макрорегионалните стратегии съответстват, според мен, на една система на териториално устройство, която излиза от един принцип отдолу нагоре. До известна степен потенциалното развитие тръгва отдолу и върви нагоре. ЕСПОН не бива да забравя това. Принципът на териториалното сближаване е записан в учредителен договор, Лисабонския договор, и за това е нужно по-голямо сътрудничество от трансграничен тип за зони, които чисто териториално или що се отнася до развитие или исторически са по-свързани, да речем планини или до води, вода, т.е чисто исторически териториално свързани региони, през които минава граница, които могат да си сътрудничат. И затова имаме и конкретни стратегии за тези райони. В прогнозите за бъдещо развитие трябва да вземем предвид тези регионални стратегии. Променя се географията на сътрудничеството от териториален тип, както разбира се и економическото развитие. Благодаря. Thank you. Van... Благодаря, госпожа Вана. Благодаря за презентацията и за отличната документация към нея. Въпросът ми е свързан с методиката и критериите. Като основен индикатор, основен а, критерий за економическа развитие върху БВП ли стъпвате, както обикновено се случва, или пък давате допълнителни индикатори отвъд БВП, свързани с регионалното развитие, екологични въпроси, степен на бедността и прочие и прочие. Защото смятам, че институт като ЕСПОН може много да помогне да добием по-сериозна представа за нещата, ако ползва такива допълнителни индикатори. Any... Благодаря. Има ли други въпроси? Нека тогава аз, като член на нашата комисия, да задам въпрос. Ще говоря на български. Да ви попитам до каква степен според вас вижданията за териториалното развитие на Европа в различните три сценария кореспондират с плановия период 2014 и 2020 година и дали формулировката на тези сценарии беше използвана, когато се договаряха партньорските договори и оперативните програми на страните членки. Не случайно задавам този въпрос, тъй като аз представлявам една страна, която се опитва да запази полицентричното развитие на територията си, но на практика чрез инвестициите точно от кохезионната политика, ние вървим към един от най-лошите европейски модели на формирането на един, два до три центъра на територията на страната и а, пренебрегване на възможностите за развитие на останалите по-малки градове, които са центрове на региони или зони с значение за развитие на територията, но на практика отпадащи от приоритетите на кохезионната политика, която в момента действа и която е приета като пакет до 2020 година. И в такъв смисъл, считате ли, че ако ние продължим дискусията по сценариите, бихме могли да преодолеем тези недостатъци за следващия период, за периода след 2020 година и дали бихме могли да подготвим такъв пакет за кохезионната политика, който да позволява на страните членки да направят избор в зависимост от политическите решения на европейско ниво – за развитие на полицентризма в Европа, а не концентрация в отделни градове. Благодаря ви. Мисля, че това беше последния въпрос. Не виждам други желаящи за въпрос и коментар. Не, всъщност, господин Руаш. Благодаря ви, госпожо председател. Много съжалявам, че повторно вземам думата след вас, но все пак искам да дам пример от моята страна. Ние сме една от страните обект на политиката на сближаване – И за нас въпросите, свързани с концентрацията, са много важни. Смятам, че регионите, които се развиха най-добре, бяха онези, които се развиха в различни основни насоки. А там, където се заложи само и единствено на градовете, наоколо нищо друго не се разви. Ето защо искам да попитам – този модел на полицентричното развитие, който вие представихте, естествено има огромни предимства, що се отнася до развитието на териториите, но трябва ли това да бъде основният център на модела? т.е. да се различава от първоначалния модел на концентрация. Има ли други изказвания? Не споменах, че тук имаме представители на Европейската комисия. Господин Филип Монфор е тук. А, той е тук сред нас, нали така? Първо ще чуете отговорите на ЕСПО или сега ще вземете думата? Сега искате да вземете думата. Добре. Okay. Благодаря. Ще кажа няколко думи сега, ако нямате нищо против. Много благодаря, че ми давате тази възможност. Това е проект от ключово значение на ЕСПОН. Разбира се, тук се гледа в бъдещето, прави се прогноза за много години напред. Говорихме доста за методиката. Нормално е при такъв вид анализ да има и разногласия, но така или иначе този проект се вписва много добре и в други подобни анализи, а именно можем да кажем, че кризата успя, ако не да развали машината на конвергенцията в Европа, то най-малкото много да я забави. Проучването всъщност е в подкрепа на идеята, че ще трябва да се мисли за по-балансирано териториално развитие – Особено с оглед на новите предизвикателства, изброени от Питър, това са предизвикателства и в и извън Европейския съюз. Но комисията е на мнение, че за да има териториално развитие, то трябва на първо място да се разработи подобен вид анализ, да се види какво искаме в бъдеще и как да съставим нашите програми за намеса. Наистина подкрепям този вид анализ, направени от ЕСПОН и от всяка друга организация. Uh, благодаря на комисията и сега отново се връщам към вас, господин Мелби. Много ви благодаря за подробните коментари. Първо, госпожо Бресо, имайте предвид, че не става дума за метрополиите или за градовете. По-скоро това, което ние казваме, е, че не е необходимо да се вярва сляпо в идеята, както беше до сега, че единствено метрополиите могат да бъдат двигател на европейската економика. Имаме тези градове от второ ниво с огромен потенциал, както видяхме преди кризата. И всъщност през следващите 15 години, ако те се развиват, виждаме, че економическия растеж ще бъде същия, както при евентуалното развитие на метрополиите – това е основното заключение. С други думи, наистина е възможно да се работи с полицентричен модел. В някои държави имат най-различни градове, които може би като част от първи етап до 2030 година могат да бъдат стимулирани, да се види какъв е техния потенциал, да се развие и така ще се осъществи същия економически растеж, както ако развиваме метрополиите. Това е основното заключение. А на един по-нататъшен етап инвестициите могат да се разпределят с още по-голям обхват. Разбира се, всичко се решава на политическо ниво. Вие в тази комисия, други автори на политики, това са хората, които определят рамката с подкрепата и на държавите членки. Така може да се стигне до един необвързващ документ. Ние сме говорили за това и преди много години – да се разработи някакъв план с положителен ефект е, върху разработването на политики в Европа. Така че ние не препоръчваме нито един от вариантите. Не, възможно е да има някакво съчетание от тях. И това да е най-добрия избор. Вие сте тези, които вземате решенията. А, след това трудно е, разбира се, да се подаде ръка на всички, но трябва да имате предвид, че тези проекти бяха представени и на друго ниво. Министрите ще говорят за тях на 26 и 7 ноември. Имало и други презентации. Ние сме разговаряли с министрите за регионално развитие и планиране. Има най-различни споделени отговорности. Но така или иначе е важно ресорните министри да бъдат информирани. Те ще говорят, както казах, края на този месец. Това, което е най-важно е диалогът, процесът на участие. Само така може да има консенсус и чувство за принадлежност. В това отношение ми се струва, че е ясно, че става дума не всичко да се концентрира в центъра на Европа. Не, това не е приемливата визия. Необходимо е да има по-балансирана полицентрична структура. Разбира се, в този проект се говори за градовете, но аз не съм имал предвид единствено столиците. Но така или иначе трябва да се отбележи, че повечето градове ще имат важна роля. Ние не забравяме селото, в някои части на Европа ще трябва да се мисли за конкретна подкрепа, за някаква интервенция, която да спре обезнаселяването. От друга страна, селските райони и градовете би трябвало да създават тези функционални региони, от които всички да имат полза. Именно по този начин и селските райони, които понякога са в най-слаба позиция, ще могат да се развиват. Съгласен съм, че ни трябват макрорегионални стратегии. Аз просто нямах време да засегна и този въпрос, но е ясно, че ние работим за интегрирано териториално развитие. Тук се надскача националната граница. Необходимо е дори да мислим за границите на общините – Хубаво е различните общини да си сътрудничат. Тук има много скрита добавена стойност, която би трябвало да се отключи. По показателите ще кажа единствено, че ние наистина се водим най-вече от процента растеж на БВП, но имаме и други показатели в проучването си. Е, вие може да се запознаете с тях от самите материали. Предполагам, че така ще намерите и отговор на въпросите си. Ясно е, че един единствен показател не ви казва нищо за дадена територия. Може да се направи екологично моделиране и транспортно моделиране. И на въпроса на председателя накрая, нека кажа, че разбира се, ако мислите за кохезионната политика след 2020 година, то колкото по-скоро, толкова по-добре, е да се помисли за европейска референтна рамка, която най-малкото трябва да се обсъди, защото така ще бъде ясно каква да е кохезионната политика, какви резултати се търсят дългосрочно. Това би било чудесна идея, според мен, и така и някои от приоритетите могат да бъдат по-целенасочени, инвестициите също. Това ще определи и следващия етап на кохезионната политика. Не става дума само за пожелателно мислене, говорим за необходимост, защото Европа трябва да има някаква идея за дългосрочното си бъдеще. Виждаме, че положението се променя изключително бързо, ако говорим за световния контекст. За това е добре да има такива стратегии, дори планиране. Предполагам, че за Европа е настъпил момента да го направи. Хубаво е да се стигне до единодушие. А що се отнася до партньорските споразумения, може би следващия път ще включим и тях. Сега те дойдоха твърде късно. Благодаря ви за размяната на мнения. Господин Ванни Нистелрой. А въпроса за НАЦ-2 бихте ли ни отговорили? Имам и още един въпрос. Може би регионалната политика, опряна на градовете, не е толкова неуместна. Не виждам защо да не се водим от градовете като модел за развитие. За над две нямах желание да говоря, тъй като има големи разлики – в физическите територии по НАЦ две ако правите сравнение на различните държави. Малко е опасно да се планира на ниво над 2. По-скоро трябва да се водим от реалността на бъдещето и концепцията за функционални региони за териториално планиране на подходящото ниво. Именно така ще отключим потенциала на всяка област. Но самият аз не бих искал да правя тази техническа връзка с статистическите единици. Разбира се, статистиката е нещо полезно, като източник на количествена информация, но не мисля, че би трябвало това да ви ограничава в дефинирането на единиците за планиране. А за градовете наистина Може би правилното е градската система да се разглежда като ключов елемент. Но пак ще кажа, че не бива да се пренебрегват и селските райони, където положението не е никак розово. Те също би трябвало да са част от визията, и политиките за намеса. Така ще се оформи отговора на въпроса какво искате дългосрочно като европейски територии. Не забравяйте и предизвикателствата на селските райони – и се опитвайте да интегрирате тези територии в близост до градовете. Те трябва да се развиват заедно с града. Според мен това е единият от начините, който би довел до по-добро бъдеще. Благодаря, господин Албрихт. Последна бележка. много е уместно да кажеш, вие решавате, вие сте хората на политическо ниво. Така се прехвърля отговорност, но НАЦ не е свързана само с статистиката. Става дума за елемент от ключово значение при разработването на политики. За това трябва да се мисли. Вие говорите за функционални региони. Това означава, че могат да се използват различни НАЦ за различни решения. Това за мен е новост. Въпросът е може би не към вас, а към комисията. Използва ли се тази идея да се работи с различни нива на статистиката, а не с над 2? Този път става дума не само за статистика, а за разработване на политики, ниво на намеса. Или използваме НАЦ 2 и търсим функционалността в неговите рамки, или казваме, ще имаме функционалните региони, няма значение кой НАЦ използваме. Втория вариант е много по-труден, но и интересен. Много благодаря. Очевидно, дискусиите могат да продължат. Ще помислим и за начина на организирането им в бъдеще, но благодаря за изложението, благодаря за въпросите и за отговорите. Господин Мелби, вие винаги ще бъдете добре душа при нас, когато в бъдеще разглеждаме темата. Благодаря. Сега преминаваме към следващата точка. Размяна на мнения по доклад по собствена инициатива интелигентната специализация, политика на сближаване и научно-изследователски и иновационни стратегии за инициативата за интелигентна специализация. Ясно е, че ние търсим все по-ефективното изразходване на европейските фондове на място. Стратегиите за интелигентна специализация се вписват и в кохезионната политика. Тук има конкретни предизвикателства. Сигурно си спомняте, че оперативните програми 2014 до 2020 година, съгласно регламента, съдържат ексанте условия – за по-доброто използване на фондовете. Нашия докладчик, господин Вълкарсел, ще представи първоначалните си идеи. Той ще представи и проекта доклад през февруари. А окончателният вариант на доклада сигурно ще се гласува през април. Това поне е първоначалния график. Имаме и докладчици в сянка, които също присъстват. Ще им дам и на тях думата. Но сега първо ще чуем господин Вълкарсел. Благодаря, госпожо председател, скъпи колеги. Е, вие знаете, че при миналия законодателен период Европейския фонд за регионално развитие по тематика 1 беше насочен за развитието на регионите, за иновациите, различни стратегии за интелигентна специализация през периода 2014 до 2020 година. Тази стратегия всъщност означава поставянето на ексанте условия, така че държавите, членки и Европейския съюз да изпълнят тези условия, за да има инвестиции да се ползват фондовете. Тази стратегия за интелигентна специализация е обвързана с одобряването на оперативните програми. Фондовете са насочени към тематичните цели, развитие и иновации. Регионалните економики по този начин биха могли да се развиват и да отбележат растеж чрез иновации, чрез интелигентна специализация – да станат по-конкуренти в един все по-глобализиращ се свят. Ето защо е много важно всеки регион да се има тематичен фокус, да има своите силни страни, да се знае какъв е неговия потенциал и при тази стратегия да се е, доразвиват познанията, като се разчита и на иновациите. По този начин се развива и административния капацитет и управлението на множество нива. Това са важни елементи е, за ефективното и ефикасно изпълнение на политиките на регионално ниво. 2014 до 2020 година европейските региони е, започват да развиват и оповестяват своите стратегии за интелигентна специализация. Темата е много важна за Европейския съюз. Затова и ми се струва, че с бъдещия доклад ще можем да направим анализ на тези стратегии, да научим своя урок за бъдещето, да обърнем внимание на определенията, на изпълнението на тези стратегии и да кажем по какъв начин те допринасят за изпълнение на Европа 2020, както и каква е връзката с други европейски инструменти е, за иновации и научни изследвания. Е, всичко това в контекста на градската агенция, агенцията, която работи е, в Амстердам, както знаете. Това са някои от концепциите и идеите, по които размишляваме, за да съставим в бъдеще доклада. Надявам се при размяната на мнения да събера вашите идеи, както това се прави обичайно. Така в доклада ми ще се застъпят най-важните за членовете на комисията идеи и подходи. Едва ли е необходимо повече да казвам благодаря. Thank you. Thank you very much for, for this presentation. Благодаря ви за представянето. Колеги, имате думата. Кой иска да започне? Господин Ван Нистелрой. Къде са докладчиците в сянка? Аз не съм докладчик в сянка. Вие сте пръв. Добре, нека да започнем с тях. Господин Ван Милтенберг. Благодаря. Смятам, че Нидерландия е един отличен пример за регионално многообразие и стратегия за такова. Смятам, че в Нидерландия в много региони имахме успех в тази посока. Не само в Нидерландия, това се случва и в други държави. Извън Европа също. Става дума за интелигентната специализация Силицевата долина пък е един отличен пример за регионално развитие и новаторство. Новаторството, както виждате, може да засегне целия регион, както и други региони. Става дума за економика на познанието, което води до познания, до работни места и трябва да насърчаваме едно такова развитие, дори и в не така добре развитите региони на Съюза, както и в селските райони. Аз лично смятам, че трябва да имаме едно развитие, което да дава възможност на научно-изследователската общност, на учителите, на правителствата да работят заедно. Според мен, във всеки регион трябва да се настоява за такава интелигентна специализация, защото всеки регион има своите предимства, економически възможности пред себе си, така че трябва да се възползваме от тези предимства. Много грешки бяха направени в миналото, особено когато говорим за интелигентната специализация. Ние не искаме чисто и просто един регион да копира от друг или да копираме от други държави. Имаме нужда от наши собствени а, специфичности. В Северен Брабант, който познавам добре, а, има такава специализация, има новаторство. В Айндховен имаме високотехнологични а, центрове университетски център, има и бизнес парк, който е отличен, има много новаторски идеи. Но това не може да бъде копирано сляпо в други региони. Трябва да погледнеш какви са силните реги... Е, страни на твоя регион и да развиеш силните си страни, а не чисто и просто да копираш, защото това а, няма как да проработи. Когато говорим за стратегиите за регионално новаторство, трябва да погледнем какви са вътрешните ни силни страни и да ги финансираме. В Европа това е много важно, тъй като е необходима синергия между инвестиционните структури, фондове, както и Хоризонт 2020. Трябва обаче да се вгледаме и в различните европейски програми. След това имаме фонда Юнкер, какво може да означава този фонд на национално и регионално ниво, как може да развием региони, например Европейската инвестиционна банка може да подкрепи такива инициативи. Иска ми се доклада да включи всичко това. Приключвам, госпожо председател. Както каза колегата Валкарел, трябва да се направи внимателен анализ. Това не може да се направи във всеки регион. Има си региони, които вече си имат Е Добре да се развият тези стратегии на места, където такива няма. Трябва да се види настоящата стратегия РИС-3, да се разгледа кои са организациите, които могат да разработят такава интелигентна специализация, да развие малкия и средния бизнес, за да може той да излезе с продукти, услуги и процеси, Изключително важно е да се инвестира в научно-изследователска дейност, но и в познания. И още нещо на второ място. Трябва да се вгледаме в отделните различия а, при измерването в Европа. Имаме три стратегии, имаме различни секторни подходи. Трябва да видим какви са тези сектори и как да укрепим тези сектори. Значи, някои региони са изправени пред повече предизвикателства, свързани с общностите, които ги населяват. Трябва да видим как може да има сътрудничество между отделните сектори. И смятам, че това е един от основните източници на новаторство. Искам да работя с вас и с другите докладчици сянка по този доклад, тъй като смятам, че докладът е изключително важен. Благодаря. Thank you. Thank you very much. Uh, you used... Благодаря. Вие сте докладчик Сянка, използвахте си времето изцяло. Има ли други? Now, Mr. Van Nistelrooy. Yes. Um, ik zal ook in het Nederlands uh, spreken. Um, de, uh, Аз uh, ще бъда кратък. RIS-3 има дълга история. В регионите отдавна се работи по иновативни стратегии. Тези стратегии са неделима част от нашите пакети при планирането на всички нива. Помня една среща между Европейската комисия и нас, когато за първи път беше представена а, политиката на сближаване РС-3. Тогава бяхме малко скептични. А, но всъщност фокусът на тази политика се свежда до това да се съчетават знанията между училища, университети, региони, местни предприятия и прочие, т.е. обединяване едни иновативни усилия за, в полза на региона. И то не само на региона, а и на национално ниво, а ако говорим за определени области на специализация и на европейско ниво. RIS-3 не само получава пари от европейски бюджетните средства, които се инвестират на местно ниво. Не. Програмата е нещо много повече. Аз съм любопитен да разбера останалите колеги как гледат на нещата. Високите технологии, социалния напредък, как можем да насърчаваме всичко това? Тук включвам и производството на храни в селските региони интересуваме колегите какво мислят по въпроса. Е, е, Има връзка тясна между тази политика и другите. RIS-3 може да се използва като метод на планиране с цел изграждане на партньорства. Говоря за новия период до 2020 година. И говоря за различни нива. Можем да се опитаме да изградим нещо ново, примерно испански региони, холандски региони, немски, френски региони. Всички те могат да се обединят и да си сътрудничат и мисля, че в това се състои нашата сила. Сигурен съм, сигурен съм, че Европейската комисия ще ни държи в течение. Това беше първият ми въпрос. Сега по втория. В регламента имаше един текст, според който можеха да се нас... може, могат да се насочват средства от един регион в друг а, с цел сближаване. имаше а, категории и първа категория получаваше повече средства, примерно студенти, менеджери, о, можеха да се местят от регион в регион, оставайки да работят в същия а, сектор, като целта беше много амбициозна 15%. Става въпрос не само за студенти по програмата Еразъм, а и за лица, които просто се местят от регион в регион, запазвайки специализацията си. Нещо, което следваше да бъде насърчавано финансово по линия на регионалните фондове за развитие. Но, доколкото съм информиран, кой знае какво не се случва в тази област. Знам, че сме в първия период на финансиране, но има още какво да се желая и бих искал да доживея осъществяването на тази стратегия. А и това, което се прави в рамките на тази програма, трябва да, да има и определена степен на публичност. Общият европейски изследователски център в Севилия също трябва да заработи по-добре. Тук имаме координиран подход за стимулиране на държавите членки. Бяха осъществени прекрасни пилотни проекти, финансирани от регионалния фонд. Беше предвидено и Европейската комисия да продължи да насърчава този процес, за да може да се стигне до тази специализация. Бих искал да има партньорски проверки, за да видим как работят нещата. Защото когато един сектор каже помогнете ни, с програма за сътрудничество. Според мен това е нещо много хубаво. На последното пленарно заседание решихме финансирането да бъде продължено с още две години – Нещо, което личи и от доклада ви. Смятам, че Комисията по регионално развитие би трябвало да посети този общ център за изследователска дейност, за да видим на място какво се работи там и как се мисли там. Мисля, че интелигентната специализация ще играе в крайна сметка огромна роля – само ако е, успеем да преосмислим по нов начин регионалната политика и ако започнем да подготвяме времето след 2020 година. Интелигентната специализация има своите характеристики, които са залегнали в програмата Европа 2020 Говоря за качество, изследователска и развойна дейност и прочие. Това, което ни е нужно е децентрализиран подход, децентрализирано финансово насърчаване. Да, някои неща се управляват централизирано от Брюксел, но интелигентната специализация трябва да бъде максимално децентрализирана. Това са два подхода, които трябва да се съчетават, защото става въпрос за два различни метода на планиране и финансиране, които могат да имат огромно значение за нашето развитие след 2020 година и могат да преобърнат цялостната ни философия. Силата, високото качество, това са ключовите фактори, да, в някои държави членки вече е осъществен този подход. Те имат вече реален опит с него. Сега се качваме по стълбата към отличното качество и трябва да осигурим повече достъп до подобни знания и подобно ноу-хау. Докладът на господин Вал Карсел в този смисъл е много важен. Благодаря ви. Много благодаря. Има ли други желащи? No. Thank you, Mr. Благодаря, господин Сел. Искате ли да отговорите? Извинете за секунда обаче. Има представител на Европейската комисия. Господин Празеор. Може би не произнасям правилно името ви. Искате ли да вземете думата? Мисля, че uh, Marek председател. Благодаря, че произнесохте името ми правилно. Представлявам комисията. Водим преговори по тази стратегия вече две години. След две години преговори мога да кажа, че така се създаде на регионално ниво политиката за новаторство. Има промяна и това вече се забелязва – по-специално поради факта, че това вече е едно предварително условие. Това оказва своето въздействие върху това, колко сериозно се разглежда въпроса от местните органи на властта. Не става въпрос само и за получаване на средства. Това условие вече се разглежда като един вид план за економическа промяна. В някои региони това се смята за една възможност да се развие економиката в друга посока, да се промени ценностната система в региона, да се разрасне този регион, като се използват познанията и се използват добавената стойност. В, на... в някои региони обаче няма достатъчен административен капацитет. Този процес обаче насърчи създаването на такъв административен капацитет и преди две години това можеше да се забележи. А, преди две години, между другото, нямаше с кого да говорим по тази тема, а сега имаме ентусиасти. Най-хубавото е, когато човек види промяната, види, че нещо се случва и види как скептиците са променили мнението си. Първоначално всички смятаха, че това е едно бюрократично а, упражнение ние искаме да търсим предприемачи по този начин. След това обаче всички видяха, че става дума за нещо конкретно, което може да доведе до промяна в бизнеса и бизнес подхода. И мисля, че това е най-важният елемент, който промени културата на планирането в отделните региони. Трябва също така да призная, 120 милиарда евро ще отидат за новаторство и научно-изследователска дейност, ИКТ, конкурентоспособност на МСП, 40 е, отиват за интелигентната специализация. Това е пряко свързано с факта, че регионите са започнали вече да мислят за економическото си развитие по един по-стратегически начин. Намираме се в настоящия програмен период, но по-важното сега е всичко това да бъде приложено на практика, да бъде изпълнено и да бъде преведено в инвестиционни проекти. Първите предложения за проекти започнаха да излизат и ние като комисия помагаме на регионите да изградят своите критерии за подбор. И имаме партньорски споразумения, оперативни програми и след това стратегия за интелигентна специализация. В крайна сметка обаче са необходими и съответните критерии и помагаме а, да се изготвят тези критерии за подбор. Сериозно работим по тях за разработване на стратегиите. Казвайки всичко това, трябва да кажа, че има напредък. Но още много дълъг път предстои. Искаме да няма прекъсване на проекта или на процеса, т.е. края на преговорите, по оперативни програми и така нататък, да спре целият процес. Не, искаме процеса да продължава, да има един подход на сътрудничество и да се промени мисленето в регионален план. Това все още е култура, която трябва да се развива. Това е голямо предизвикателство. Друго предизвикателство което е свързано с проектите, е свързано с големия вододел – между източноевропейските страни, централно-източноевропейските и по-развитите страни, що се отнася до новаторството. Имаме иновационна пропаст. Така че на 18 ноември ще излезем с резултатите на проектите. Е, благодаря на Европейския парламент за което Имаме един пилотен подход с а, източна Македония, който е гръцки регион. Един регион, в който има структурни проблеми, 25% на безработица. И тогава, след година и половина, установихме, че структурираният подход вече е факт. Всичко вече опира до прилагането. И това искаме всъщност да повторим в други региони, които все още имат проблеми с интелигентната специализация и стратегиите за такава. При предварителните условия нещата стоят по различен начин. Става дума за законодателство, което вече да е в сила. А тук говорим за процеса и промяна на менталитета в регионалното развитие и начина под който се подхожда. Поради тази причина много региони все още залагат тези условия само с целите на наблюдението или мониторинга. Залага този процес на откриване на предприемачите. Хубаво обаче това да не е само на хартия, да имаме различни фокусни групи и така нататък, които все още се развиват в интелигентната специализация. Процесът тече. В комисията в момента планираме всички тези елементи. Те ще бъдат взети предвид при прилагането в една серия семинари, но и чисто практически погледнато искаме да дадем подкрепа. Има една платформа, която даваме на регионите в ежедневната работа с управляващите органи по места. Благодаря. И аз ви благодаря. Сега давам думата на господин Вал Кансел, ако иска да коментира или да отговори на въпросите. Благодаря, благодаря трябва да кажа, че аз нямах намерение да започваме дебат, но благодаря на всички, които се изказаха. Ние знаем, че има по-напреднали региони в Европейския съюз, има и други, които е, все още не са толкова развити, но Именно за това говорим за сближаване и за всичко, което би могло да бъде свързано с сближаването. Например, когато имаме един изключително напредно регион, е добре да го свържем с друг регион, за да се развиват иновациите и научната дейност. Но ние говорим и за по-малко развитите е, региони. Те със сигурност съществуват в Европейския съюз. И не знам защо за тях се забравя за иновациите и научно-изследователската дейност, след като това са стълбовете на бъдещото развитие. Като че ли като говорим за сближаване, ние мислим единствено за изграждане на инфраструктури в съответните региони. Да, наистина те липсват там, но винаги ще казвам, че би трябвало да се търси и друго решение. Сега нека дам отговори на поставените въпроси. Нека кажа, че това са само предварителни идеи, а ние те първа ще работим по самия доклад. Благодаря на представителя на Европейската комисия, благодаря и на господин Ван Нистелрой и на господин Нимстелстрой, защото те наистина хвърлят светлина върху някои важни идеи за доклада. Разбира се, тук не става дума за копи и пейст, въпреки че светът изисква от нас да работим все по-бързо. Но именно за това ние не можем да работим с остарели идеи, когато искаме иновации. Би трябвало да се работи с политиците на ниво регион, държава, Европейски парламент – ние трябва да откликнем на новите условия. Защото, както казах, скоростта става все по-голяма, особено при иновациите и развитието. На първо място трябва да има координация и също така да се включи и публичния и частния сектор, както и Европейската банка. По този начин и предприятията ще могат да следват политиката на иновации. Така ще помогнем и на учените. От друга страна, господин Ван Нистелрой, когато аз говоря за фондовете за развитие и казвам, че това не е някакво чудодейно решение, мисля, че съм прав. защото сега ние виждаме, че стойността на парите трябва да се преобразува в социална стойност, в защита на европейските принципи. Това ми се струва интересна идея оригинална идея, която отразява и реалността, в която живеем. Но пак ще кажа благодаря на всички е, за техните изказвания. Ние ще направим всичко по силите си, за да изработим един чудесен доклад. И ако той е добър, това ще е не заради нас, а заради всички вас. Благодаря. Разбира се, че очакваме окончателния вариант на доклада ви някъде през месец февруари, когато ще го обсъдим в комисия. А сега да преминем към следващата точка. Представяне на проучването на Европейската група за териториално сътрудничество като инструмент за насърчаване и подобряване на териториалното сътрудничество в Европа. Нашата комисия поиска това проучване като част от подобряване на сътрудничеството в Европа. Искаме да видим как работят обществените поръчки и политическият отдел в парламента възложи това проучване. Възоснова на научната литература бяха очертани пречките, предизвикателствата и бъдещите развития. Проучването също така отправя и препоръки. Резултатите ще бъдат представени от доктор Сабине Цилмер. Тя е тук в залата. Госпожа Чилмер е старши консултант. След като изслушаме представенето, ще дам думата на членовете за техните коментари. Тук присъства и господин Катайньо, който представлява Комитета на регионите. Той завежда тяхната комисия по регионално сътрудничество. Нека му кажем добре дошъл. Той е политически координатор на Европейската група за териториално развитие или EGTC. Госпожо Цилмер, имате думата. Dear Chair, uh, ladies and gentlemen. Е, скъпа госпожо председател, благодаря ви е, за любезното представене и поканата да представя това проучване. Това е проучване на подобряване на териториалното сътрудничество в Европа. Вие всъщност вече споменахте някои от най-важните идеи, но аз ще поговоря повече за констатациите, за резултатите от проучването и съответно потенциала тази европейска група за териториално сътрудничество да се използва при разработването на политиките. От нас беше поискано да оценим ролята на групата в кохезионната политика. И на второ място да направим анализ на тези групи за териториално сътрудничество и тяхното въздействие върху политиката за съседство и най-отдалечените региони. Инструментът на ЕГТС беше създаден чрез регламент от 2006 година. Тогава не се предвиди допълнително финансиране, това беше правен инструмент по кохезионната политика. Идеята беше държавите членки да сътрудничат помежду си, но те имаха възможност и да отидат по-далеч от това, като използват съответната правна фигура, която беше създадена по този начин. До сега имаме регистрирани 55 такива европейски групи за териториално сътрудничество или ЕГТС. Те рядко се използват като е, управителни органи, обаче за програмите за териториално сътрудничество в Европа. С регламент от 2013 година фокусът на тези групи се разшири. Освен това, тяхната роля беше усилена – беше посочено, че различните ЕГТС могат да имат важна роля при кохезионната политика. Тези групи за териториално сътрудничество са най-различни. Различна е и тяхната мотивация. Имам предвид не само областите, в които работят, а и документите, подробностите, в които навлизат. Всичко това се различава. Както казах, първоначалният регламент беше изменен през 2013 година, но въпреки това някои от основните предизвикателства си остават. Обикновено проблемите се виждат, когато ЕГТС започва да функционира. Оказва се, че регламентирането не е много ясно. Все още има неясноти и това са трудности, с които ЕГТС трябва да се справят. В миналото ЕГТС не използваха финансирането на кохезионните фондове, затова имаше различни причини, но в последно време тяхното участие е по-голямо. Например, има и ЕГТС, които участват в съставянето на програмите. Целите на кохезионната политика за актуалния програмен период отговарят и на целите на тези ЕГТС. Някои от ЕГТС работят по тематичните цели, които са набелязани – например в околната среда, транспорта, образованието. Трябва да се има предвид също така, че ЕГТС ще допринесат за няколко от тематичните цели и в бъдеще. Следва се и интегрирания подход, при който се съчетават няколко тематични цели. Разбира се, в този случай се използват и структурните инвестиционни фондове, за да могат да се изпълнят проектите. Но така или иначе тези ЕГТС рядко се споменават в оперативните програми за териториално сближаване или ако това се прави, то не се прави за настоящия програмен период. Дори там, където те са споменати в оперативната програма, виждаме, че съответните регионални програми, например, не ги споменават. Само Люксембург прави изключение, където вече имаше такава оперативна програма и по тази оперативна програма се предвиждаха активни връзки между управляващите органи по програмите. Външно сътрудничество. Виждаме, че ЕГТС принципно не взаимодействат с членове от съседните страни, страните от предприсъединяването, най-отдалечените райони. Като се говори за съседни страни, трябва да се има предвид, че са водени различни разговори, но все още поради различни дисбаланси не са осъществени реални връзки. Най-конкретните подходи всъщност видяхме в отношенията с Швейцария, но дори и там все още няма конкретен резултат. Тук не бива да се забравя, че има и някои проблеми, предизвикани от сложността на изпълнение. А при най-отдалечените райони има отношения с острова Сент-Мартин Мартин, но когато разглеждаме цялостната картина, виждаме, че използването на ЕГТС в този контекст обикновенно не се познава добре. Много често, освен това, няма и институционален капацитет за преодоляване на препятствията. Ние направихме своя анализ през пролета на 2015 година. За нас беше важно да анализираме какво е въздействието от измененията по регламента? Все още нямаме окончателно становище, но така или иначе трудностите са свързани с отношения с съседните страни. Тези трудности си остават. Може би те няма да бъдат решени от регламента за ЕГТС. Обаче, Самият регламент за ЕГТС няма как да бъде категоричен, затова и националната законодателна рамка си остава изключително важна при съставянето на тези групи и начина им на работа. Виждаме обаче, че съответните власти не познават тези групи, някои се отнасят към тях и с доста големи резерви и недоверие. Накрая в изменения вариант на регламента се посочва, че ЕГТС би трябвало да предоставят услуги и от общ економически интерес, но ще мине доста време преди да се осъзнае потенциала в това отношение. Да не говорим, че може да се стигне до повече практически проблеми, отколкото намирането на решение. Да се надяваме, че подхода на Люксембургското председателство ще отвори нови врати. Благодаря. Целият доклад е 70-80 страници, аз само ви дадох основните идеи. Благодаря, много интересно. Сега, разбира се, можем да разменим мнения, да зададем въпросите си. Разполагаме с 25 минути, скъпи колеги. За това всяко изказване максимално по 5 минути. Нека започнем. Почти съм. Благодаря, госпожо председател. Искам и да поздравя сред нас господин Катания. Ние скоро имахме възможност да участваме заедно в конференция двудневна за трансграничното сътрудничество. Говори се особено и за специалното прилагане на този специфичен европейски инструмент, група за териториално сътрудничество. Въпросът е в края на дневния ни ред, за съжаление, и много са малко колегите, които присъстват. Надявам се това не значи, че групата за териториално сътрудничество се третира по подобие на много от правителствата в държавите членки. Те пренебрегват нейното значение. Правителствата дори не долюбват Европейската група за териториално развитие, дори и тогава, когато би могло да се работи с тях. Аз искам да се върна на историята на този трансграничен инструмент за териториално сътрудничество. Идеята дойде от Комитета на регионите. А граничните региони най-вече очакват да се създадат правни възможности, които да карат хората да не чувстват, че има физически граници, да е нормално да има трансгранично сътрудничество, което да е улеснено, за да могат и през границата да решават общи задачи. Да, говорим за Европейски съюз, за хармонизиране на правото, но в много от случаите националното право на националните държави се различава и спира до границите им, така че има много сфери, в които сътрудничеството е затруднено, да не кажа невъзможно. Ето защо възникна идеята да се създаде правен инструмент за организиране на трансгранично сътрудничество. Това беше по време на комисар Данута Хюбнер и тя внесе предложението в парламента. През последния мандат гласувахме така доста по-разширен регламент, модифициран регламент за Европейската група за териториално сътрудничество. Що се отнася е, до регламента, той да, разшири приложното поле, разшири обаче най-вече възможностите за сътрудничество и за съвместни действия, включително и за привличането на частни предприятия. А, това ни дава възможност да прилагаме този инструмент за трансгранично сътрудничество не само в рамките на Европейския съюз, но и за сътрудничество с съседни немо държави членки. Аз участвах в тристранните преговори и трябва да ви кажа, че съпротивата от страна на държавите членки беше доста силна. Всеки ревниво се стараеше да не даде в ръцете на граничните региони прекалено много самостоятелност и а, свобода за действие, стил, който по-скоро би трябвало да е част от миналото, но очевидно е бетониран в много глави в столиците. Другият въпрос е, че така, действащите лица на място вече са свикнали и приемат като нещо съвсем естествено от разграничното сътрудничество, но не им е достатъчно ясно, че Европейската група за териториално развитие е правен инструмент. Не е задължително да бъде ползван като такъв, но може да се ползва като такъв, за да се институционализира сътрудничеството. Защото институциализирали се то, могат да се обединяват различни програми за финансиране, може да се назначава персонал Особено в тези гранични региони, където структурното развитие не е достатъчно, това е голямо улеснение. В някои региони нещата, разбира се, стават и без да се използва инструмента като правен, но в други мисля, че трябва да има така доста информация и комуникация. Смятам, че докладът, по-скоро проучването, което ни се представя днес, посочва тъкмо слабите места, които още на тристранните преговори ни се щеше да отстраним, но се сблъскахме с съпротивата на съвета. Ето, че в изследването се правят същите констатации. Нека да използваме този практически опит и в хода на разискванията и в комитета на регионите и тук за да можем да го вложим в дискусията при средносрочния преглед от прилагането на регламента и да се опитаме да усъвършенстваме регламента като правен инструмент. Тъкмо в момента когато на фона на актуалните събития се издигат телени мрежи по границите, когато граничните проверки отново се въвеждат би трябвало да се възползваме от този инструмент. Много държавите членки, разбира се, имат право да издигат тези а, огради, но това не бива да страда териториалното сътрудничество между регионите, защото те междувременно много добре разбраха, че най-добре решават проблемите си, когато работят съвместно. Така че Европейската група за териториално сътрудничество е много добър инструмент. А, тук има една оперативна програма, а, в която Европейската група изобщо не се споменава. Комисията казва, че групата може да се възползва от този инструмент, тъй като си има регламент за това, т.е. това е част от европейското право, но мисля, че в партньорските споразумения трябва да се споменават а, оперативните програми изрично. В този смисъл съм много благодарен за изследването, благодарен съм за усилията на Европейската група за териториално сътрудничество – и мисля, че и в нашата комисия трябва да продължи по пътя, който е поела, за да се разширят възможностите за трансгранично сътрудничество и да се премахнат пречките, включително и административните такива пред него. Благодаря. Thank you. Thank you very much, Mr. Много благодаря, господин Олбрихт поиска думата. Може би ще бъде полезно за анализа да кажа нещо и за историята. Аз бях първия докладчик за тази група и нека да ви кажа няколко думи по въпроса. Първо, това беше идея на Европейската комисия. Нямаше нищо общо с местните органи на властта. Европейската комисия тогава, в този момент, искаше един европейски инструмент, който в началото се наричаше EGCC, т.е. инструмент за трансгранично сътрудничество. Жан Шарлек тогава ми обясни, че това е нещо много европейско и всички ще го приемат. Аз гледах много скептично, но тя каза, ти си от нова държава членка, не разбираш Европа. Европа много бързо ще се съгласи с това. Не става дума за технически елементи, става дума за конституционен проблем. Това чисто конституционни това е проблем с конституционни последствия. Има поне две държави членки с две законодателства, с два регламента за пазара на труда, два финансова регламента. И всичко е изключително осложнено. Поради тази причина напълно променихме нещата, защото искахме в пакета да направим така, че всичко да е улеснено успяхме да обясним на комисията, че трябва да се променят нещата от EGCC на EGTC, т.е. териториално сътрудничество, а не трансгранично сътрудничество в това съкръщение. Така се отварят други възможности. Местните органи на властта и комитета на регионите най-вече бяха против, още от самото начало. Защо бяха против? Защото се притесняваха, че новите инструменти ще им отнемат добре функциониращи инструменти за трансгранично сътрудничество, еврорегионите и така нататък. Така че те се притесняваха, че този нов инструмент ще го завземе някой друг, някое министерство или някой друг. Така че ние обяснихме не. Не е така и новите инструменти могат да се, съще... да се използват за съществуващо сътрудничество. Те не бяха убедени, че това ще бъде така, но искахме едно наблюдение на новите инструменти и те го приеха. Затова и започна такъв мониторинг и това е изключително интересно. Проблемите е, са следните. Проблемите от самото начало не са разрешени. И това всъщност идва от сложността на законодателството, на споразуменията, на административния капацитет, на и всъщност кои бяха най-сложните проблеми? Европейския съвет, не, съвета на Европейския съюз стигна до съгласие по този инструмент, като постави едно условие. То условието е никога да не се създава това, без министрите на външни работи да го одобрят. Първата идея беше местните органи на властта да създадат това, тази възможност за териториално сътрудничество и след това в официалния вестник един вид това да бъде обявено. Съветът искаше да разреши проблема между Словакия и Унгария и други такива, където чисто политически би било експлозивно местните органи на властта да създадат нещо без правителството да знае. Така че от самото начало те казаха, това няма да стане. Единственият начин да се създаде такава група или обединение ако, е ако се съгласят правителствата. А, има и проблем с административния капацитет, процедури и така нататък. Поради тази причина, не знам Йоахин дали е съгласен, имаше съществуващо сътрудничество, трансгранично, което работи добре. И на места нещо като правен експеримент, защото това териториално сътрудничество, например изграждането на мост по него или нещо друго, знаете за кой мост говоря в случая, или изграждането на болница, или нещо друго. Между Белгия и Франция имаше друга идея. Там нещата са по-големи, рамките на сътрудничеството са по-големи. Така че не бива да се изненадваме, Подобно на всичко в Европа, което не е национално, нещата са много сложни. В втората част Йоахим бе е докладчик и там имахме усилия да се за, да заработи процеса, да бъде тласнат към това да заработи, но от самото начало имаше определени съмнения. Днес виждаме последствията. Съжалявам, че се връщам назад в времето, но административната памет е нещо много важно и трябва да бъде разбрана защо нещо е създадено и какви са пречките днес. Между другото, първото стание на съвета две трети от държавите членки бяха напълно против. Така че казах на господин Жан Шарле, ето ти как работи Европа и как се приема от всички. Мнозинството беше против. Thank you. Mr. Zeller wanted to remark something and then we'll continue. Господин Зелер искаше да каже нещо. Ян Ян много добре описа ситуацията. и а, така обрисува откъде идва съпротивата. Сам, че въпросът е до кога ще я търпим. Когато комисията направи своето, своето предложение, тя се целеше в а, трансграничното сътрудничество. Но знам, че самата потребност от такъв инструмент възникна в самите региони и като техен рупор а, Комитета на регионите а, участва много сериозно в идеята. Но огромните проблеми междувременно са на немско-полската граница, за най-голямо съжаление. От едната страна има е, общински служители, които смятат, че този инструмент ги лишава от определени компетенции и правомощия, което не е така а от друга страна не съзнават, че много по-лесно могат да си вършат работата и много по-съсредоточено могат да си я вършат, ако го правят заедно с колегите от другата страна на границата на река Одер и Ниса реките Одари Ниса. Говоря за общи комунални услуги, общи училища и прочие, прочие, които се, за които се дава възможност от инструмента, а те се страхуват, че ще си изпуснат правомощията. И освен това, както каза и колегата, формите на сътрудничество трябва да бъдат регистрирани в столиците ето, в Германия и Польша обаче нивата на регистрация са различни, защото в Польша националното правителство е компетентно, докато в Германия това са федерал... правителствата на федералните провинции. Така че това са две нива, които не си сътрудничат, защото Полското външно министерство казва, а ние ще си говорим само с Федералното министерство, а не с а, провинциалното министерство в Потсдам или Шверин. А кой страда от това? Страдат хората, които искат да осъществяват трансгранични проекти. И става въпрос за съвсем простички неща много често. Много от градовете са разделени от държавната граница. Гърлиц и други. И Франкфурт на Одер, което е класическия случай. Франкфурт на Одер и Субице исках, искаше града да има виадрина, общ, инструмент, общ университет разположен и на полска и на немска територия. Студентите да минават само с трамвай от едната страна в другата или с автобус. А Всъщност им трябва от една страна на германците решение на правителството провинциалното в Бранденбург, а за полските студенти е необходимо разрешение на правителството в Варшава. Пет години минаха, докато града получи правото да а, задейства автобусна линия за студентите, която сега е най-натоварената в момента там. Тъй, че това тесноградо мислене, което все още го има в регионите, трябва да се преодолее. Ние трябва да направим нещо за това но същевременно трябва да е, кажем, че EGTC изобщо не се конкурира с досегашните форми на сътрудничество, тъй като е правен инструмент, не е инструмент за финансиране и насърчаване. Но тъкмо с помощта на този правен инструмент европейското право може да сработи и да има сътрудничество там, където националното право пречи и да се преодоляват граници. Thank you, thank you very much, Mr. Van Nistelrooy. Много благодаря, господин Ван Нистелрой. Ja, als we nu, nu kijken naar dit rapport en ook horen naar de, de toelichting, dan is het de vraag. Благодаря. Чух много внимателно всичко, което беше казано. Говорим за бъдещето. Сега, е, за какво става дума? Първоначално са важни майката и бащата и раждането на детето. Сега е най- след това става най-важно детето да израсте, да бъде отгледано. Тоест е, сътрудничеството на, между регионите, от двете страни на границите е най-важно. Ние от самото начало се опитвахме да съпътстваме и да подкрепяме този процес. Има достатъчно добри примери в това отношение. И сега, когато се присъединиха и останалите 12 държави членки на Европейския съюз, възникна необходимост да се използва опита на така наречените стари държави членки, за да се осигурят някои развития. А те се, те се ускоряват с наличието на съответните правни инструменти така че нямаше нужда да се чакат нови 20 години, а можахме веднага да създадем нови възможности за крайграничните региони. Може би сме се наценили в някое и друго отношение, не отричам. De commissie is aangereikt, dus het kwam van alle kanten. Um, ja, wat, wat, je, wat je nu moet zeggen, dat zijn gewoon goede voorbeelden. А сега трябва да се каже, че трябва да се признае, че вече има достатъчно добри примери. Така, въодушевлението, което беше на лице по-рано, аз съм разговарял с колеги, всички бяха на това мнение. За всичко това, разбира се, има една по-голяма и обща рамка. И това е сътрудничество, в което могат да се внасят нови измерения. Ако в държавите членки е, не се създаде съответното положително отношение, нищо не може да се получи. Ето Холандия и Белгия, пограничния регион. Е, Холандия, Лимбок е, и Белгия. Тук имаме сравними инструменти, също се отнася и за Валония. Така че нещата се развиват. Eh, а, така че а, създадохме инструмент, а, който се казва за между, инструмент за междутериториално сътрудничество. Той също има своите положителни аспекти. Преми впечатление, че не беше споменат от представянето на госпожа Цилмер. Говоря за оперативни програми, които са важни, и които трябва да бъдат подложени на оценка, която, чието резултати ще бъдат много ценни за нас, но не бива да Оставаме с впечатлението, че трансграничното сътрудничество е а, така в опадък, след като а, не се прибягва толкова често до инструмента. Това би било грешка. Ако се вгледаме в средно и дългосрочен план в политиката на сближаване, то ще видим, че териториалното сътрудничество е елемент, който ще остане, независимо какво се говори за него. Проблемите на пограничните региони вече се превърнаха в белези на миналото. Териториалното сътрудничество е от изключително значение за Европейския съюз. Спомнете си какво беше преди 10 години и вижте какво е сега. Давам думата на господин Катаню, координатор на платформата на Европейската мрежа, извинете, група. Той ще ни даде информация за семинара. Благодаря, госпожо Михайлова. Искам да се възползвам от тази възможност да говоря на италиански. Е, първо, защото бях доста провокиран от е, идеалната историческа е, панорама, която нарисува господин Олбрехт. Много а, технически проблеми се срещат а, пред а, нашата група или обединение и затова искам да подчертая някои политически моменти, които всъщност а, осложняват нещата и е, затова успехът е пълен. Вътре в този инструмент, който е единствения законен или правен инструмент, който имат местните органи на властта, е, от европейски тип имам предвид, за да могат да развиват сътрудничество в трансграничен план, има всъщност сблъсък на две визии за Европа. Едната отгоре надолу, която ясно обяснява, защо от една страна това е една инициатива на Европейската комисия в началото местните органи на властта, както ни припомни господин Олтрак, бяха против, и от друга страна една друга стратегия отдолу нагоре. Ако искаме да изградим една Европа, която наистина се основава на инициативата на отделните зони, територии, региони, общности, е, ще има нужда от инструменти, подобни на този. Групата за териториално сътрудничество. Е, ще подчертая някои технически моменти. Един е, семинар, който тече в момента който е свързан с участието на групата в програмите за териториално сътрудничество. Една конференция ще има също така утре, организирана с групата на европейските територии за трансграничното сътрудничество. Този семинар всъщност показа и какви са трудностите, които срещаме, но в те, сред тези трудности смятам, че се крие една голяма политическа тема, която не трябва да губим от поглед. Комитетът на регионите инвестира много в тази тематика. Смята, че и GTC е един стратегически инструмент, защото така се увеличава възможността на регионите и градовете да участват в един процес на развитие и трансгранично сътрудничество, който всъщност да има и административна форма. Поради тази причина Комитета на регионите създаде една платформа за EGTC. Аз отговарям сега за тази платформа. И тази платформа извършва мониторинг за прилагането на националното законодателство. Опитва се този инструмент да стане по-видим и да идентифицира проблемите, които съществуват, къде са моментите, които създават проблеми и така нататък. Платформата също така има и регистър за EGTC. Всички нови такива групи трябва да уведомят Комитет на регионите, че са създадени и в официалния вестник на Европейския съюз това се оповестява. Имаме един регистр, който ни казва, че имаме 56 и GTC в Европа или групи, 600 местни органи на властта са включени в 20 държави членки. 56 след 10 години, според мен е една достатъчно голяма цифра, разбира се, не е космическа. Но това трябва да ни накара да се замислим и за положителните аспекти, и за не така положителните. А, Люксембургското председателство миналия септември а, стартира една инициатива за това да се преразгледат правните инструменти, с които би могло да се насърчи трансграничното сътрудничество и Комитета на регионите одобри на 13 октомври едно становище по този въпрос. В това становище се говори за темата за необходимостта за по-добро регулиране. Няма много време и затова искам да подчертая трудните моменти, с които се сблъсква Комитета на регионите от оперативна гледна точка. Има държави членки, които не са съгласни с измененията, които бяха въведени в новия регламент за EGTC, прият през 2013 година. Там се упростиха процедурите. Наистина много работа бе свършена в Комитета на регионите. Искам да благодаря тук, за което на господин Зелер, който заедно с Данилта Хюбнер тогава тя беше председателка, сработихме добре, но мисля, че и с госпожа Михайлова сега още по-добре си сътрудничим. Някои държави членки обаче не са съгласни с тези изменения и чисто и просто не ги прилагат на национално ниво. Под половината от местните органи на властта са разработили на национално ниво регламентация за IGTC. Трябваше да го направят до юни миналата година, но не са. Съществуващите европейски групи не участват в подготовката на оперативните програми. И така, картината има и тъмни места, и по-светли краски. Не е ясно дали имат право а, да участват тези групи в някои от проектите по Интерег, което, искам да ви кажа, е доста трудно човек да го разбере, защото програмата Интерег се разви точно за трансграничното сътрудничество, както и тези групи се създадаха точно за трансграничното сътрудничество. В някои случаи обаче тези европейски групи и GTC не могат да участват в програмата Интерег. Законодателството казва, че тези групи са приоритет при сътрудничеството в трансграничен план, но не само програмата Интеррег среща трудности. Има програми като ЛАЙФ и Косме, които са в ръцете на правителствата и тогава европейските групи изобщо не могат да участват. Има и други, като пакт, където не се предвижда възможност да се финансират проекти, които са проекти на EGTC. Само Интеракт работи с тях, но пак не се финансира директно нито един проект. Така че създали сме един инструмент, който няма как да се ползва, или поне много трудно се ползва. И това обяснява защо инструментът имаше само частичен успех. Освен това, те са, имат правосубектност в различни държави членки. Различните държави би трябвало да приемат дерогации в законодателството, за да могат да работят тези групи при тях, но това, тази възможност за дерогация почти никога не се използва и съответно има пречки за прякото прилагане на тази е, юридическа или правосубектност в е, отделните държави членки. Не са развити такива групи с трети страни. Има случаи за споразумение, примерно между Украина и Молдова, които предвиждат създаването на постоянни структури за сътрудничество в трансграничен план, но те така или иначе не са се превърнали в EGTC. И накрая, нека да подчертая, че това не означава и не значи, че трябва сега да изхвърлим всичко и да задраскаме всичко. Не. Дори и днес видяхме колко интересни неща продължават да се случват. Расте броя на добрите практики, работи се все по-добре с националните органи на властта. Те имат все повече служители, увеличили са бюджета си, трябва да ви кажа, че работят много добре. А, искаме те да бъдат по- познати, защото много, голямата част от местните органи на властта чисто и просто не познават този инструмент. Не знаят как да ги използват и искаме те да работят по-добре, да изразяват по-добре огромния си потенциал при многостепенното управление. Ако искаме бъдещето на Европа да върви към такова едно управление, то тези групи са основен инструмент, защото са единственият, както казах, инструмент, който е мислен като европейски инструмент с правосубектност на европейско ниво. И този инструмент заедно с други, като например макростратегиите или всъщност стратегиите за макрорегионите, биха могли да довели до едно такова сътрудничество около границите, което ще даде един нов вид на Европа. Една, държа, една Европа, която няма да се състои само от държави членки, а от свободни групи, които са междурегионално, междурегионални и създават една Европа отдолу на гроба. И това е една Европа, от която имаме все повече нужда. Благодаря. Благодаря. Имаме представител на Европейската комисия днес с нас, господин Александър Ферстел. Искате ли да вземете думата? Благодаря, госпожо председател. Благодаря за доклада и за интересния дебат. И GTC, Европейските групи за териториално сътрудничество, са инструмент за териториално сътрудничество и по-специално за трансгранични програми. Смятам, че това помага на нашите програми при тяхното прилагане – Групите отидаха отвъд това и чисто тематично. Имаме групи, които са свързани с групи за мобилност или мрежи за мобилност, изграждане на болници. Това е отвъд интерек. Не казвам, че това е нещо отрицателно. Що се отнася до прилагането на новите разпоредби, прекалено рано е за заключение ще има доклад на Европейската комисия през август 18 година по този въпрос. От тези 56 групи до момента може да се заключи, че те са един изключителен инструмент за институционално сътрудничество и координация. Мисля, че този трансфер от адхок правни решения към стабилна рамка е много важен. Що се отнася до бъдещето, Европейската комисия ще продължи да насърчава все по-активното използване на тези групи извън или в Интерек. Благодаря за допълнителните усилия на Комитета на регионите и на Европейския парламент за насърчаване на тяхното ползване. Благодаря. И аз благодаря. Готови ли сте сега да отговорите на част от въпросите? И повече коментари мога да направя. Благодаря ви за това, че високо цените работата ни е по доклада. Нека да кажа няколко думи. Не сме засегнали историята в доклада, тъй като много неща са казани вече, много неща са написани по въпроса. Искахме да се съсредоточим върху бъдещето за да извлечем полуки и да видим какво друго трябва да се направи. Както каза господин Целер. Подробностите бяха описани в доклада, няма нужда да навлизам сега в тях. Посочваме също така и положителният опит – не бих казала, че инструментът не се използва, защото има свързани с него а, трудности, особено по интерек. Има много добри постижения на някои групи. Колегата от комисията току-що го каза, отива се отвъд използването на фондовете по интерек. Да, нужно е време. Може би така трябва да се разглеждат нещата. Времето за озряване на всеки един вид е различно. В случая при групите това също е така. Ако искаме повече интеграция в граничните райони, в трансграничен план, то тогава нужно е време повече обучение, комуникация, разпространение на познания и това е един дълъг процес. Можем да извлечем опит, извинете, полки само от опита, за да видим какви ще бъдат следващите стъпки за подобряване на правната рамка за тези групи. Благодаря. И аз ви благодаря. Имам нещо да кажа, не мога да го премълча. Става въпрос не, към, не за, обяв, за обвинение към а, хората от комисията, но все пак имам молба. Следващия път, когато излезете с доклад за сближаването и след като казвате, че трансграничното сътрудничество е толкова а, важно, ами споменете го в този доклад, а не като последния път, където се пазеше пълно мълчание по въпроса. Чак когато дойде въпросът в парламента, ние в своя доклад обърнахме внимание върху потенциала на трансграничното сътрудничество. Yes, you're absolutely right. We... Напълно сте прав споменаваме го в нашия доклад, по един много категоричен начин. И така, благодаря ви. Благодаря за представенето, за проучването. Може да направим доклад по прилагането по тази тема. Бихме могли. Доклад по прилагането. Има информация тук. Да, мисля, че това е добре. Това е една идея. Да, може. Може да бъде един добър доклад за бъдещето. Нека първо да видим другите доклади, които се занимават с териториално сътрудничество и ще продължим. И с тези групи. В комисията Регис доклад по собствена инициатива. Благодаря. Може би ще продължим да работим по темата но за нашата комисия ще е важно да извършим мониторинг върху процеса, да получи информация за развитието на този инструмент, за възможностите. Нека не забравяме, когато се опитваме да разберем какво се случва с териториалното сближаване в някои държави членки, че трябва да се обръщаме към министрите и да ги питаме за териториалното сътрудничество и сближаване, а не само за оперативните програми. Благодаря отново. Много ви благодаря. Уважаеми господа, членовете на комисията, които са тук, нека да одобрим решенията на координаторите. Днес по-рано имахме заседание на координаторите, където взехме определени решения. Те са раздадени на всички ви. Ако няма възражения, има господин Ван Нистелрой. Благодаря. Протокола го получихме, всичко е точно, обаче седма точка. Искам да добавя информация там за текущото състояние, за резолюцията за упростяване в отделните политически групи. Координаторите отбелязаха и така нататък, пише тук и така нататък, координатора на НП и така нататък. И след това са дадени три координатори и казаха, че няма достатъчно време. Така пише тук. Искам да добавя, че НП, каре и социалистите подкрепиха Алде не е против. Така става ясно. Това е едно допълнение просто да кажем кой подкрепя едно техническо изречение. Мога да ви го дам това и след това всичко ще е приемливо. Да, така се изяснява картината и предложението за резолюцията и решенията ни днес. Ще го вземем предвид. Ще ни го дадете в писмен вид. Чудесно. Следващата точка е точка разни. Имаме ли изказвания? Нямаме. Искам да ви припомня, че следващото здание на Комисията по регионално развитие ще се състои на 30 ноември след обяд, от 3 след обяд до 6.30. Това е